Goed collega's, eh, welkom. Eh, ik vervang deze namiddag. Добре дошли, е, колеги. Днес ще замесвам господин Торес, който има е, друга среща. Смятам, че утре ще бъде тук, е, но днес аз ще председател. Съм Добре дошли на всички. Получили сте вече сигурно проекта за дневен ред. Само една забележка имам да направя и тя е във връзка с седма точка от дневния ред. Седма точка ще трябва да отложим а, по искане на докладът Ривелини, който все още работи по тази точка, така че няма да можем да я обсъдим днес. Иначе, ако нямате нищо против, да смятаме дневният ред за прият. Сега, а, точка втора, съобщение на председателя. Може би сте прочели в бюлетина, че заседанието се предава директно по интернет. Имаме две нови лица в секретарята, госпожа Каролайно Саливан и господин Оливие Сотиер. Те се включват в нашия секретарят, казвам им добре дошли с най-голямо удоволствие. Сигурен съм, че ще работим плодотворно заедно. И така стигаме до трета точка от дневния ред. Това е одобряване на протоколите от заседанието на 17 и 18 юни. Ако няма забележки, както е обичайно, ще смятаме, че протоколите са одобрени. И сега преминаваме към работата по същество, а това е специален доклад номер 7 от 2013 година и въпросът е успял ли Европейският фонд за приспособяване към глобализацията да осигури европейска добавена стоеност. Работено е заедно с Европейската сметна палата и господин Ипола. Докладчик по този тема е е господин Ян Молдер. Ще дам думата и на представителите на Сметната палата. Първо на тях за уводни, стъпителни думи, след това ще дам думата на докладчика и след това на онези, които искат да говорят по тази тема. Господин Ибала. Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа депутати, най-напред искам да благодаря за възможността да представя специалния доклад по Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Сега, когато се опитваме да постигнем споразумение с съвета по нов регламент, преди да премина към одита, искам да кажа няколко думи за оценката на действието на Европейският фонд за глобализация. Фондът беше създаден преди, пред 2006 година, за да може да се осигури солидарно за онези, които са били съкратени. Нуждата беше, целта беше да се подпомогне повторното интегриране на съкратените работници, като се осигурят персонализирани услуги и финансиране. Пакетът включваше активни мерки на пазара на труда, подготовка, преподготовка и осигуряване на места, работни места другаде. Също така осигурявахме и средства за подпомагане, финансово подпомагане на работниците. Първите такива средства бяха запуснати през 2007 година. Като в 8 случая проведахме одити в 4 страни членки. Проведахме подобно разглеждане в 8 страни членки, които никога не са използвали средствата на Европейската фундация за преподготовка. По време на одита 89 молби имаше подадени за средства за 629 милиона евро. Преди да ви говоря за резултатите, искам да подчертая нещо. Целта на фонда се приема от всички и всички знаят колко важна е тя. Въпросът е да могат повторно да се интегрират в пазара на труда съкратените работници нашите резултати могат да се обобщат в три точки. Първо, всички работници, на всички работници, които имаха нужда, бяха помогнати, предоставени персонализирани и координирани услуги. Второ, повторното им интегриране не може да бъде надежно оценено, тъй като нямаме достатъчно данни е, за това. И много важно е това, че само в един от 8-те случая имахме обективни е, измерими резултати е, относно успеха на повторното интегриране на работниците. Как тогава да измерим ефективността на тази работа, след като нямаме измерими квантифицирани данни? бяха предприяти много полезни стъпки, но може би най-важни бяха мерките за финансово подпомагане на работниците, които се осигуряваха от страните членки. Повечето от средствата са отишли именно за подобно финансово подпомагане на съкратените работници. В някои случаи повече от 50% от средствата са били отделени за това. От друга страна на, на, на медала е това, че мерките за квалификация и преквалификация, които според мен трябва да бъдат най-важните, в много случаи получиха ограничено финансиране. Оценката показа, че средно 26% от средствата са били за подобни мерки за квалификация и преквалификация. Струва си да отбележим тук, че всички мерки а, по а, регламента а, могат да бъдат финансирани от Европейският социален фонд. И четвърто, като се има предвид, че фондът трябва да осигури бързо реагиране за подпомагане на съкратените работници, трябва да кажем, че процедурите са прекалено дълги в момента. 41 седмици изтичат от времето, когато работникът е подал молба, до когато получи финансова помощ. Някои страни членки дори смятат, че този дълъг срок е, може да бъде достатъчна причина те да не, въобще да не кандидатстват да, по за средства от фонда. Възоснова на тази работа правим следните препоръки. Страните членки и Еврокомисията трябва да осигурят съвремен достатъчно актуални и надежни данни. Това е особено важно, за да можем да следим доколко се постигат целите и да сравняваме резултатите от различните мерки. Законодателите трябва да ограничат финансирането на мерки, да, да ограничат финансирането до мерки, които ще осигурят ще осигурят по-голяма добавена стойност, вместо да дават средства за подпомагане на националните схеми за финансово подпомагане на работниците. Разглеждаме различни възможности за въвеждане на тавани за тези средства. И накрая законодателите трябва да помислят альтернативни възможности. Да използват Европейския социален фонд, например, за да може по-бързо да се осигурява подпомагане на работещите засегнати от масови съкръщения. Знаем, разбира се, че голямото решение за продължаване на а, дейността на този фонд вече е взето, но добре е когато се прави е, средносрочният е, преглед на многогодишна финансова рамка, нашите е, препоръки да бъдат взети предвид. Благодаря, господин председател. Специалният доклад на Сметната палата се нуждае от достатъчно материал, за да може да бъде извършен одита резултатите трябва да бъдат предоставени на време, за да може законодателите да ги вземат предвид, ако пожелаят в своята работа. Колкото до специалния доклад за фонда, той беше публикуван едва в началото, ще бъде публикуван едва в началото на 2014. Това е защото имаме нужда от достатъчно материал, от междинният преглед, който ще извърши комисията преди да можем да изготвим доклада. И в този график обаче не е благоприятен във връзка с текущите преговори по новата многодишна финансова рамка. И за да бъдем готови с окончателната оценка на новия фонд, трябва да ускорим процедурите колкото е възможно в по-голяма степен. Благодаря на всички аудитори, на колегите от Сметната палата за това, че работиха усилено и бързо. Искам да благодаря и на Еврокомисията, защото без тяхното сътрудничество нямаше да имаме възможност да обсъждаме този доклад днес тук. И въпреки, че докладът вероятно е закъснял по отношение на дебатите за многогодишния бюджет, искам да подчертая, че докладът беше изготвен 6 месеца по-бързо, отколкото обикновено това става и се надявам, че все пак ще бъде полезен при окончателните а, разговори между а, е, парламентът и съветът. Между парламента и съвета. Господин председател, в заключение ще благодаря на докладчика господин Мьолдер за неговия принос. Както винаги, работихме добре заедно и получихме много добри насоки за бъдеще. За бъдеще. Благодаря за вниманието ви. Благодаря и аз. А сега ще дам думата на докладчика най-напред. А, а, иска ли някой а, да бъде записан за изказване след това? Господин Епинг? Няма изглежда други. В такъв случай ще дам а, думата на докладчика и след това на двамата записали се на изказвания и, и след това на който друг иска да се изкаже, на представител на комисията. Най-напред искам да благодаря на Сметната палата за работата и за доброто сътрудничество. Общите заключения на доклада са положителни. Е, средствата са добре и са изпълнени, е, използвани по предназначение. Но все, въпреки това има някои неща, които могат да бъдат усъвършенствани. Преди всичко, е, целта на фонда за приспособяване към глобализацията е достойна цел. Но възниква въпросът, защо след като имаме Европейски социален фонд, не е необходим специален фонд за приспособяване към глобализацията. Знаем, че многогодишният бюджет вече е одобрен от парламента, но за мен не е ясно защо трябва да имаме съфинансиране на фонда за глобализация 50-60%, а за социалния фонд трябва да имаме съфинансиране до ниво 85%. Това не ми е ясно и ми се струва, че някои неща все още трябва да бъдат, по тях, по тях трябва да бъде постигнато споразумение в, в триалога между парламента, Еврокомисията и съвета. Ще видим какъв ще бъде резултата. Резултатът. Но Като имам предвид е, главните е, изводи на Сметната палата, съгласен съм, че много важно е да имаме ясни показатели за това, което се стремим да постигнем, кое ще намерим като успешна работа и кое се сметнем, че е било неуспешно. Е, мисля, че трябва да се подчертае по-дебело че а, а, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, и Европейският социален фонд а, взаимно се допълват. 41 седмици, когато става дума за спешен случай за хора, които са останали без работа, е много дълъг срок. А, и че това е почти цяла година, 10 месеца. През това време много неща се случват и мисля, че този срок трябва да бъде съкратен. Въпросът за това как да се използват други фондове и как да се използват средствата. Една трета от средствата в момента се използват за компенсация и финансова помощ. Питам се дали това е най-доброто добре начин за използване на тези средства. И още нещо. би било добре, но разбира се, комисията трябва да реши а, във връзка с този срок от 41 седмици, дали трябва да сложим някакъв срок в следващият регламент. Да кажем, примерно, ако един случай не може да бъде решен за 3 или за 2 месеца, по-хубаво да отпадне, да не се занимаваме с него. А, на този въпрос комисията трябва да даде отговор доколко нещо може да се направи и какво. Господин председател, разглеждам набързо тук препоръките, записани в доклада на Сметната палата. Мисля, че изказах мнението си за повечето от тях. Трябва да кажа, че общо, че становището на съвета е положително, и надявам се, че ще бъде взето под внимание и ще се наложи становището на Сметната палата за следващия програмен период. Благодаря. Ян? Паул Рюбих, благодаря господин председател, благодаря на господин Итала и на нашия приятел господин Мюлдер. Според мен именно Европейският фонд за приспособяване към глобализацията играе водеща роля при справянето с младежката безработица. Вчера в пресата бе обявено, че Сименс възнамерява да съкрати до 10 000 свои служители. Във връзка с това възниква въпросът, който бе поставен и от медиите, дали не би следвало да се обмислят възможностите за система за ранно предупреждение. Тоест, възможно ли би било у нези, които вече са на списъка на служителите, които предстои да бъдат съкратени, да могат да получат предложение за участие в програми за преквалификация. В рамките на дуалното обучение задължително ли е присъствието на обученията, тъй като процентът на финансиране е 25%? процентът на финансиране от страна на дружествата. Дружествата имат право след това да узнаят доколко тези програми са били резултатни, дали са повишили заетостта има ли в Европа система на най-добрите практики и на референтните стойности на условните критерии? Как можем да узнаем кой е най-добрият модел? Когато средствата са били разходени недобросъвестно, предвидено ли е тяхното възстановяване? Ако процедурата по одобряване на молби на заявления обикновено трае 41 седмици, то можем ли също така да узнаем кои а, заявления са били одобрени най-бързо? Dank je. Uh, Dirk-Jan Epping. Uh, dank u voorzitter. Ik zou ten eerste het Rekenhof willen bedanken voor uh, dit rapport. Благодаря ви думата, е господин Епинг. Благодаря най-напред и аз бих искал да, да благодаря на Сметната палата за изготвения от тях доклад. Специалните доклади на Сметната палата винаги много ме вълнуват. Те обръщат внимание на въпроси, които често са пренебрегвани от Европейската комисия и от Европейския парламент. ги съм бил скептично настроен към Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и винаги съм гласувал против всяко предложение за плащане в рамките на този фонд. Констатациите на Европейската сметна палата отговаря на моите предчувствия. Спомням се, че докладчика госпожа Матера всеки път се бореше за своите доклади и за своето становище. И по този начин създадохме един фонд, с който малко си успокоихме съвестта в контекста на глобализацията. За нещастие обаче това доведе до даване на а, грешна представа и неизпълними надежди на хора пострадали от глобализацията. Ако разгледаме внимателно а, фонда си даваме сметка, че няма ясни цели, че няма ясна стратегия и аз е, самият е, напълно очаквах това, което се случва, а именно голяма част от средствата по фонда се използват за схеми за подпомагане на доходите и много малка част от средствата наистина се използват за преквалифициране и подобряване на уменията на съкратените работници. Ето защо винаги съм гласувал против този фонд. Той е един провал и Европейския съюз не може да си позволява, не може да продължава да твърди, че може успешно да се намесва по подобен начин в вътрешните работи на предприятията. Подобни мерки са недопустими. Очевидно е, че Европейския фонд за приспособяване на глобализацията, с който са свързани много надежди и с който успокояваме съвестта, на практика не функционира. Този фонд всъщност, пак повтарям, не носи нищо конкретно и нищо ново. Затова е по-добре той просто да бъде премахнат. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря и на представителите на Европейската сметна палата и за докладчика за този специален доклад. Фондът за поспособяване към глобализацията е много важен и положителните резултати, които се съдържат в доклада, са много обнадеждаващи. Следва обаче да продължим да се стремим към подобряване функционирането на този фонд, чрез постяване на процедурата и по-голяма целенасоченост. Когато държавите членки е, обсъждат фонда, те често го представят е, като един инструмент с е, много продължителна процедура на одобряване на молбите, с бавно прилагане на практика и недостатъчна гъвкавост. Говори се и за равнището на съфинансиране, което е по-низко от равнището на съфинансиране по Европейския социален фонд. И също така, че няма връщане на неправилно разходваните средства. Всички тези твърдения обаче не отговарят на изискването за фонда, а именно да отговаря в най-кратки срокове на случаи на спешност. Ето защо следва да се опитаме да въведем изменения с цел опростяване и по-голяма целенасоченост на фонда. Също така, ако разгледаме мерките, които се финансират по фонда и мерките, които се финансират по Европейски социален фонд, установяваме, че те са на практика идентични. И по двете може да се, да се финансират персонализирани обучения, помощ търсенето на работа, помощ за предприемачи и а, други подобни мерки. Ето защо е добре да установим кои мерки дават най-добри резултати и средствата от фонда за постоянна глобализация да бъдат насочени само към няколко от най-успешните мерки. По този начин фонда ще се превърне в един истински фонд за реагиране в при спешни случаи. Също така трябва да разгледаме възможностите за опростяване и ускоряване на процедурата за одобрение в комисията. Може би може да се въведе един една система за бърза оценка, благодарение на която държавата членка може да започне да прилага мерките и паралелно с това да върви процедурата по одобрение. Факта, че процедурата за одобрение отнема 41 седмици или почти 8 месеца, наистина е притеснителен факт, тъй като между, през този период положението на пазара може значително да се промени и при прилагане на мерките след няколко месеца след внесеното предложение, резултатите сигурно ще бъдат също различни. Благодаря ви. Благодаря. Някой друг има ли въпроси или коментари? Не. Чухме доста различни мнения. Някои от колегите очевидно искат премахване на фонда и включването към Европейският социален фонд. Други критикуваха фонда, трети бих искали той да бъде запазен. Ще се радвам да чуя реакцията на Европейската комисия. Кой ще се изкаже от името на комисията? Бихте ли се представили, ако обичате? Много ви благодаря. Казвам се Детва Бекелт и съм отговарящият за фонда директор в Генерална дирекция за етост. От името на Европейската комисия бих искала да благодаря на Европейската сметна палата за отлично изготвения доклад. Както казах и представителите на сметната палата, докладът беше изготвен в дух на отлично сътрудничество. В наш интерес беше да получим един изчерпателен анализ на функционирането на фонда. Европейската комисия отговори писменно на коментарите на Сметната палата. Съгласни сме и в писмена форма се съгласихме с по-голямата част от коментарите и обясненията на Сметната палата. В отговор на някой от критиките към фонда, бих искал да уточня, че това е една от мерките, един инструмент, който не е пряко включен в многодишната финансова рамка и в бюджета, т.е. той идва от резервите. И мерките по фонда са много целенасочени. Струва ми се също така, че от доклад на Сметната палата ясно, става ясно, че на работниците се предлагат персонализирани мерки, в случай на съкръща... съкръщение. Също така се споменава, че координацията между мерките по фонда за приспособяване към и Европейския социален фонд е добра. Някои държави членки предпочитат единия фонд, други другият. Сметната палата също така констатира, че държавите членки като цяло са доволни от помощта оказана от страна на Европейската комисия и накрая няма почти никакви проблеми с недопустими моби. А относно четирите основни препоръки, които се правят паралелно с всички коментари, първо по отношение на данните и достъпът до данни, Европейската комисия се съгласява и в новото си предложение правим редица предложения за изменения. Надяваме се в предстоящите тристранни срещи да се умеем да приемем тези предложения. Наличността на данни, разбира се, е свързана и с сътрудничеството ни с държавите членки. И в това отношение сме свидетели на увеличаване на обмена на данни по електронен път разполагаме с модерни електронни системи за обмен на информация, които ни предоставят да имам, които ни дават възможност да разполагаме с обновени данни. Също така използваме бюджет за техническа помощ. А в новият регламент има и разпоредба за изготвяне на междинен доклад. Това са мерки, които се обсъждат в момента на неофициалните тристранни срещи. И също така това са мерки, които ни помагат в диалога с двете с законодателни институции. А по отношение на коментара за ограничената европейска добавена стойност, смятам, че успехът постигнат чрез някои от мерките по фонда показват, че има измерение на допълнимост, т.е. мерките допълват други съществуващи мерки. Изготвихме доклад за 2012 година, който показва, че 50% от съкратените работници, които са преминали през обучение, са намерили работа през периода, за който е изготвям доклада, въпреки кризата. Ето защо се надяваме резултатите да са още по-положителни след излизането от кризата. Съгласни сме също така, че е уместно да се въведат конкретни цели и това е едно от предложенията ни в новият регламент. Тоест да има конкретни цели за равнището на, връщане на, на, на повторно връщане на пазара на труда на работниците. Сметната палата също така повдигна още един много важен въпрос, който също засегнахме в предложението за новият регламент. Предлагаме таван от 50% за мерките. Казвате, че, че средното равнище е 40%, защото тогава предлагаме таван от 50%. Проблемът е, че в някои конкретни случаи равнището е над 50%, което води до липса на равновесие. Говорим за мерки за подпомагане на доходите, които по някакъв начин са свързани с мерките за преквалифициране. Тоест не се отпускат помощи за безработни на хора, които не правят нищо и и по никакъв начин не са заети. Не. Става въпроса за мерки за подпомагане на доходите за съкратени работници, които са в някаква система на обучение или на някакъв стаж. И те получават а, средствата за подпомагане на доходите само през периода, в който са на обучение. Въпросът е до каква степен тези средства се покриват с мерки, съществуващи в а, държавите членки, т.е. помощи, които работници биха получили тъй или иначе. В случая не бихме искали да се намесваме в начинът, по който държавите членки избират най-уместната от различните мерки, с които разполагат. Така че от тази гледна точка е, целият въпрос за средствата, които се отделят за подпомагане на доходите от техническо естество, но като цяло принципно смятаме, че средствата, които се отделят за схемите за подпомагане на доходите, не следва да надхвърлят 50%. И в това отношение сме съгласни с препоръката на Сметната палата, която наистина ни беше много полезна. А, що се отнася до а, при, при, покриването между фонда за приспособяване към глобализацията и Европейския социален фонд, мисля, че съветът изказа своето становище. А Европейския парламент също взе своето решение. Зададе се въпроса защо има равнище на съфинансираще от 50 до 65%, а по Европейски социален фонд има равнище до съфинансиране до 85% според държавите членки. Трябва да разберете, че при двата фонда има различна логика, а също така и различен бюджет. Европейския социален фонд съфинансира национални оперативни програми с доста голям мащаб. Става въпрос също така и за държави, в които някои региони попада в политиката по сближаване. Тоест, това е съвсем различна логика от логиката при фонда за приспособяване към глобализацията. Както каза един от членовете на комисията ви, целта на фонда за приспособяване е да се предприемат краткосрочни, краткосрочни мерки извинете, при, при спешни случаи. Ако аз бях представител на държава членка и имах избор между съфинансиране от 85% по Европейски социален фонд и 65% от фонда по социална комбализация, да винаги бих избрал втория. Защо? Защото това са допълнителни средства. Проблемът е, че в някои случаи държавите членки се сблъскват с проблеми на административно равнище при изпълнението на двете на две програми. Относно продължителният период от 41 седмици, 40 седмици е средният период, трябва всеки път да обясним какъв е всеки конкретен случай. Тук не говорим за предварително определен бюджет. Всеки път се взима бюджетно решение от двамата двата, двете институции с законодатели, което осложнява процедурата, което обяснява нейната продължителност. Ето защо би било по-добре, ако фонда се включи в многодишната финансова рамка. В втората част държавите членки могат да започнат да прилагат програмите още преди Европейската комисия да направила своето предложение и двете са законодатели, и двамата са законодатели да са взели своето бюджетно решение. Тоест, още на този етап държавите членки могат да започнат да финансират мерките или казвам с други думи, продължителният период за активиране на фонда не забавят отпускането на средства и прилагането на мерките за самите работници. Едновременно с това сме съгласни, че периодът от 40 седмици е много дълъг. Ето защо ние бихме искали да се въведе крайен срок за определяне на процедурата и смятаме да сложим като срок 10 седмици или поне такава идеята ни към момента. И както вижте, подобрението ще бъде съществено. В момента работим също така и по опростяването на процедурата. В някои случаи този продължителен период се дължи на липсващи данни от страна на държавите членки. Ето защо в случай трябва да окажем натиск върху държавите членки и може би тези изисквания трябва да бъдат включени в регламента, за да можем своевременно да получаваме цялата необходима информация от държавите членки. Струва ми се, отговорих на повечето от коментарите, направени от Европейската сметна палата, както и на повечето от коментарите, направени от членовете на Европейски парламент. В заключение, смятаме, че фондът за приспособяване към глобализацията играе важна роля, а именно той е един много видим много видима проява на солидарност на европейско равнище в случай на масово съкръщаване на работници. Някои от членовете момент попитаха защо не може да има система за ранно предупреждаване. Да, държавите членки биха могли да поведат подобна система и биха могли да започнат да работят по а, мерки за осигуряване на нови работни места на, работ... на съкратените работници, в частност и с помощта на Европейски социален фонд. И също така има един важ... една важна подробност. Не е необходимо да се чака работниците фактически да бъдат съкратени. Достатъчно е да бъде взето решението за извършване на съкръщението. Това е много важна подробност. Тоест, мерките могат да започнат да се прилагат още през този период, преходен период. Освен това, Европейската комисия подготвя и едно, едно съобщение относно мерките за приспособяване. И, то, и това предложение е свързано с доклада Серкас. мисля, че беше уместно да спомена някои от по-техническите подробности. Понякога те са много важни за разбиране на цялостният контекст. И още веднъж държа да, да повторя, че работата ни с Европейската плата беше изключително ползотворна. Благодаря. Мисля, че ще говоря от името на всички колеги, като каза, че вашите обяснения бяха много ясни. Дадаха ни един много добър общ поглед върху цялостната картина. Има ли още някой, който иска да се изкаже с въпроси, забележки? Не. А, в такъв случай а, а, ще дам думата за реакция на представителя на Спетната палата и на докладчика. Благодаря, господин председател, благодаря за всички изказвания и за въпросите. Някои от въпросите обаче трябва да получат отговор. Първо трябва да кажа, че не, не беше възможно да определим кои мерки са най-добри поради липса на надежни данни, както казах и по-рано. Въпреки това се опитах да ви дам някои отговори. Преди всичко, много хиляди са имали полза от фонда в рамките на последните 9 месеца. Колкото до професионалната подготовка, само 26% от средствата на фонда се отделят за преподготовка. Има и други а, числа, които може да намерите а, във връзка с това в доклада, колкото до най-добрите практики. Ако погледнете данните, данните примерно за повторното интегриране на секретарите работници, най-добро, най е посещението 51% в Литва. Благодаря. Благодаря и аз. И сега Ян Молдер, за да приключим с тази тема. Мисля, че мога да бъда кратък. Мисля, че тук се очертава консенсус по отношение на основните заключения на доклада. Тъй като в момента той все още е обект на преговори в триалога, където Комисията по социалните въпроси преговаря с съвета. Смятам, че е добре нашите заключения да бъдат предадени на Комисията по социалните въпроси, ако те сметнат, че е необходимо да възприемат някои от заключенията и да ги повдигнат в преговорите с съвета. Благодаря. Благодаря и аз. С това приключваме с четвърта точка от дневния ред и можем да преминем към пета точка. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година. Йенс Гайер е докладчик. и Той има подготвено становище. Йенс, имаш думата. Благодаря, Барт. Със сигурност ще можем да приключим бързо, колеги. Запознати сте с процедурата, която прилагаме вече от няколко години тук в комисията. Докладчикът по освобождаването от отговорност получава мандат от нашата комисия да работи по предложение за изготвянето на проекто бюджет за следващата финансова година. Опитах се в доклада си да обобщя основните аспекти, които си извлякохме като полуки от процедурата по освобождаване от отговорност. Би ни се искало те да са легнати в процедурата по изготвянето на бюджета. Това са аспекти, по които сме постигнали широко мнозинство тук в комисията. На първо място става дума за укрепването на механизмите за контрол. Следва да се въведат функциониращи такива механизми, т.е. следва отговорността на държавите членки за доброто изпълнение на бюджета да бъде подсилена нерядко съветът и комисията буквално си играят на пинг-понг. Съветът, където са представени държавите членки, поде един цитат от реч на комисар Шемета, която той изнесе по повод на последния доклад на Европейската сметна палата. Той заяви, че ако държавите членки допринесат за намаляването на процента на грешки, той наистина ще намалее. И това действително е така, тъй като 80% от бюджетните кредити се управляват в рамките на споделеното управление. Ако държавите членки не се погрижат за намаляването на процента на грешки, би следвало да им припомним къде е тяхната отговорност. След само няколко седмици ще получим първия синтезиран документ на комисията. Този документ бе изготвен от комисията като последваща мярка по нашата резолюция за освобождаване от отговорност от април миналата година. Това ще е първият документ, в който ще се съдържат обобщени данни за връщания и финансови корекции. Мисля, че цифровите данни по тези две статии ще бъдат много обещаващи. Ще видим за пръв път в какъв обхват са били поправени извършени грешки, от кого са били извършени те т.е. кои държави членки в каква степен са допринесли за процента на грешки. Доколкото си спомням, три държави членки миналата година на ниво съвет отказаха освобождаването от отговорност. Сред тях, разбира се, бе Обединеното кралство. В съобщението на пресът, за пресата на комисията, Обединеното кралство трябва да върне 60 милиона под формата на помощи за селското стопанство пространство, тъй като не функционират механизмите за контрол. И това съобщение е повод за мен да обсъдя проблема с колеги от ЕКАРЕ и СЕД. Следва да обсъдим кой всъщност отговаря за контрола при разпределянето на бюджетни кредити по бюджета на Европейския съюз. Не би следвало да се вглеждаме в съществени проблеми у другите, в дребни проблеми от другите, извинете, ако не виждаме, че ние самите имаме много съществени проблеми. Имам предвид някои държави членки, някои държави членки по места смятат, че разполагат с най-добрите механизми за контрол и за изпълнение на бюджета, но именно в тези държави се оказва, че има проблеми. Затова мисля, че е добре да се работи на ниво съвет Добре е да въздействаме на съвета. Той, разбира се, ще ни даде отпор, като се обоснове с кризата и с механизмите за контрол. Но мисля, че трябва да говорим за механизмите за контрол не само защото така наистина ще бъдем честни и справедливи, а и защото ще можем да изясним на гражданите кой действително отговаря за това, че средствата не се изразходват надлежно. Благодаря на Йенс, госпожа Гресле и госпожа Андреасен. Има ли други желаящи да се изкажат? Госпожа Гресле. Вече започнахме за това какви да говорим за това, извинете, какви упреци могат да се отправят. Нека не забравяме, че вече от 10 години три държави са с много висок процент на грешки. Това са Испания, Италия и Гърция. Още по-тежък е проблемът в Обединеното кралство. Но това, което се случва в момента в Обединеното кралство, в известен смисъл е и иронично. Но мен лично ме интересува защо комисията вече от 10 години не прави нищо по въпроса. Госпожа Андреасен. Благодаря, господин председател. Нека ви обърна внимание на това, че Обединеното кралство е единствената държава членка, която вече от доста дълго време изисква намаляване на размера на бюджета на Европейския съюз ако се намали бюджетът, може би ще се ограничат и възможностите за неправомерно разходване на средствата и злоупотреби. Не бива да забравяме за ролята, която играе Европейската комисия при упражняването на контрол върху разходването на средства по европейските фондове. Средствата на дънакоплаците се управляват от Европейската комисия. Дънакоплаците поверяват своите средства на Европейската комисия. На нея се пада задачата да управлява разходването на тези средства, въпреки че държавите членки отговарят за управлението на отделните проекти. Преди да отпусне средства от бюджета на Европейския съюз, Европейската комисия трябва да гарантира, че те ще попаднат в правилните ръце но в момента тя не изпълнява добре тази своя функция и на това се дължи до голяма степен процентът на грешки, който се установява от Сметната палата. Ще се спра върху едно от предложенията в доклада на господин Гайер. Той отбелязва с задоволство, че прилагането на финансови корекции е възлизало на 4,5 милиарда през 2012 година. Тези финансови корекции се отнасят до грешки, извършени през какъв период от време. Самият размер на корекциите е висок, но ако става дума за грешки, извършени през изминалите 10 години, то не мисля, че резултатът е задоволителен. Дерек Вон. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на колегата Йенсен. Разбира се, има някои проблеми свързани с Обединеното кралство. Може би, може би там изглежда, че има по-голям марш на грешките но винаги сме били давали като добър пример за това как се изразходват европейските структурни, пък и други фондове. Добре е да използваме полуките от миналото, за да ги използваме в бъдеще. И именно за това а, а, докладът на Янс Гая е толкова полезен в бъдеще, мисля, че е, ще успеем да съвършинстваме работата си, ще намалим е, броя на грешките и ще разходваме фондовете е, по-целенасочено. Благодаря. А сега ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Имаме ли представител на комисията? Да. Представете се, ако обичате. Благодаря, господин председател. Като представител на комисията искам да кажа, че приветствам проекто становището на господин Гайер. Той е поставя ударението върху два много важни елемента. Първо, корективните правомощия на надзорната система и второ, разработването и създаването на нова култура по отношение на дейността на комисията. Първо, доколко системите могат да коригират грешките. Знаете, че комисарят Шемета ще представи а, на вашата комисия а, а, докладът за защита на финансовите интереси на бюджета на Европейския съюз. И трябва да кажа, че всички елементи, които се споменават в резолюцията за освобождаване на организацията, които бяха прияти от парламента, са взети предвид ще обясним по достатъчно разбираем е, за широката публика начин задълженията, които ни вменяват договора, финансовите задължения, как могат да се предотвратят грешките и ако те не бъдат предотвратени, как могат да бъдат открити и поправени. Значи тук е, става дума не само за ролята на Еврокомисията, но и за ролята на страните членки ще обясним също така многогодишното измерение на тази работа. Примерно а, а, тези а, а, половин милиард, които са резултат от грешки. И това как сумите от 2012 ще бъдат коригирани в бъдеще. Няма да говоря с по-големи подробности, защото комисар Шемета ще ви представи в подробности тази тема. Колкото до втория въпрос, новата култура на изпълнение на задачите в комисията, Смятам, че комисията ще вземе предвид препоръките на доклада на господин Гайер, изискванията формализирани в новото междуинституционно споразумение и специално внимание ще се обърне на вътрешната политика във връзка с стратегията за 2020 и във всички политически области ще предоставим информация за това как се изпълняват задачите, особено в нашия, относно връзка с нашия доклад за 2013. Благодаря. Благодаря, председателят. Има ли други колеги, които искат да вземат думата? Ако не, докладчика Йенс. Благодаря. Мисля, че що се отнася до процента на грешки при изпълнението на бюджета на Европейския съюз, трябва да разгледаме системите за регулиране на отделните видове финансиране и да си извлечем съответните полуки. Инге е права, като казва, че има държави, като например цитираните от нея три държави членки, които допускат грешки, например в областта на регионалната политика. Но нека се запитаме на какво се дължат тези грешки. Европейският съюз бе страна по дело, страна по която бе и кралство Испания бе сезиран съдът на Европейския съюз, ставаше дума за суми от порядъка на милиарди, предоставени в рамките на различни периоди на финансиране. Т.е. не би било възможно отговорността да се вмени само на едно испанско правителство. Какво е положението в Испания? Компетенциите на ниво регионална политика са един особено сложен въпрос, що се отнася до разпределението на компетенциите между централната изпълнителна власт и регионалните правителства. И във връзка с това е трудно да се вмени някому и отговорността. Мисля, че ако заявим спрямо испанското правителство, че трябва да повиши административния си капацитет, ще надхвърлим рамките на правомощията си. Но би следвало да се запитаме дали Става дума за липса на административен капацитет или за проблеми породени от структурата на испанската държава. В федерална провинция Северен Рейн, Вестфалия също има проблеми с програмите по Европейския социален фонд. Бе прекратена дейността по тях не защото тази федерална провинция е в особено голяма степен жертва на корупция а защото има сблъсък между Европейския финансов регламент и финансовия регламент в федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия трябва да си извлечем полуки от подобни случаи. Не бива да се ограничаваме само с тримата обичайни заподозрени, които да сочим с пръст и да смятаме, че с това сме си свършили работата. Дори не. Нещата са много по-сложни ако искаме да установим действителните причини за грешките. Не следва да търсим оправдания, а да установим на какво всъщност се дължат грешките. И с това можем и да предприемем някои коригиращи действия. Показаното от госпожа Андреасен, нейният въпрос бе от кой период, за кой период, извинете, са извършени възстановяванията. Включих този пасаж в текста единствено за да изтъкна, че Европейската комисия не е беззащитна. Тя може да се наложи за възстановяването на определени суми и размерът на тези суми нараства възможно е да се извършат последващи финансови корекции, т.е. може да се върнат неправомерно изплатени в миналото средства. И това е един механизъм, за който трябва да си припомним, когато говорим за процента грешки при изпълнението на бюджета. Да, били са допуснати грешки при изпълнението на бюджета, това е факт, но Европейската комисия може частично да ги поправи, като изиска и наложи финансови корекции. Още показаното от госпожа Андреасен. Да, паричният поток протича последния начин. Данъците, данъкоплаците, извинете, внасят данъци в бюджета на държавите членки. Държавите членки ги внасят в сметката на комисията, а комисията от своя страна ангажира ресурси за извършване на разходи на ниво държави членки, така че те да провеждат успешно политиките на Европейския съюз. Така протича паричният поток. Ако държавите членки в рамките на този процес не са в състояние да гарантират законосъобразно изпълнение на програмите на Европейския съюз, то тогава всички ние опълномощаваме комисията да прекрати изпълнението на тези програми. примери за подобни мерки има в Испания, както и в моята федерална провинция, Северен Рейн, Вестфалия, Установени са пороци при управлението на средствата за селското стопанство в Обединеното кралство и доколкото разбирам, комисията възнамерява да прекрати изпълнението на програмите в тази област. Там мога само да подкрепя това нейно намерение. Благодаря. Има ли желащи да вземат думата? Не. Все още може да се внасят изменения по текста на Йенс Гайер. Крайният срок за внасяне на изменения е сряда 18 септември. На заседанието си на 2 октомври ще гласуваме по становището. С това приключихме разискванията по точка 5. Преминаваме към последната точка от дневния ред за днес. разискване на посещението на делегация на нашата комисия в България. Посещението ще се състои в рамките на два дни. Докладчик по тази тема е Йенс Гайер. Ще му дам думата, за да ни даде допълнителна информация. Днес много бързо приключихме обсъжданията. Моля да информирате координаторите, тъй като веднага след като приключим по тази точка, ще започнем с заседанието на координаторите. Виждам, че са тук координаторите на НП, либералите и социалистите, но не присъстват координаторите на Обединената левица и на СД. Моля да ги уведомите, че ще започнем по-рано. След посещението на делегацията в Калининград, тази делегация е втората по рода си, посветена на ефективността на граничния контрол. Една от основните ни области на дейност до момента е обхващала не само процента на грешки при изпълнението на програми, но и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Що се отнася до защитата на финансовите интереси на Съюза, сме си поставили въпроса дали можем да установим проблеми, свързани не само с разходната, но и с приходната част на бюджета трябва да се поправя. Става дума не за втората по рода си делегация, а за третата, ако добавим и делегацията в Роттердам и Антверпен. Целта на тези посещения е да си отговорим на въпроса как можем да повишим ефективността на граничния контрол, така че да пресечем контрабандата. Ежегодно излизат доклади на ОЛАФ и Европол, в които се прави опит да се определят така наречените горещи точки по границите. Задава се въпросът кои са онези гранични пунктове, където се извършва контрабанда в най-голям размер. Знаем, че на 10 милиарда евро възлиза сумата от пропуснати приходи от акцизи от цигари. На 1 милиард възлиза сумата от пропуснати акцизи от цигари, която би могла да постъпи в бюджетите на новите държави членки. Друг проблем са фалшифицираните стоки, не само фалшивите цигари, но и подправените потребителски стоки. И всичко това са проблеми, които се отразяват неблагоприятно върху приходната част на бюджета. Гърция, България и Турция са три особено деликатни в това отношение държави. В миналото там бяха инвестирани средства по програмата Еркил 3, средства за техническо подпомагане на контрола на границите. Целта на делегацията, която ще отпътува за България е да се запознае с постигнатия до момента напредък. Целта ни е също така да направим практически предложения за подобрение. Когато се извършва контрабанда на стоки, е възможно да се извършва и контрабанда на хора, т.е. възможно е да се превеждат незаконно хора през границата. Това ще е също тема на посещението ще посетим регионалния център за временно настаняване на чужденци в Пастрогор. Ще отпътуваме за България заедно с наш колега от България, член на Комисията по граждански свободи и правосъдие. Ще се проведат срещи. Извинете, поканихме в делегацията да участват колеги от други ресорни комисии, които също работят в области относими към темата на посещението ни. Предстои да проведем много срещи. Малко ще ни е трудно да се придвижим от София до границата тъй като отсечката е дълга, няма да е много лесно да се придвижим и от българско-турската до българско-гръцката граница, отново защото разстоянието никак не е малко, т.е. ще прекараме доста време в автобуса, но посещението ще бъде интересно, тъй като ще можем да се запознаем с положението на външната граница на Европейския съюз. За съжаление ще завършим посещението си в Истанбул. Там техническата инфраструктура не е пред представителна за тази в целия Европейски съюз. Няма да е много добре и че последният ни брифинг ще е на летището в Истанбул. Мисля, че турските журналисти не отделят толкова голямо внимание на охраната на външните граници на Европейския съюз, така че може би от този брифинг няма да проистече много широк отклик но мисля, че можем да представим резултатите от, таз, от това посещение заедно с резултатите от посещението в Калининград. Мисля, че посещението ще бъде интересно. Господин Мюлдер иска да вземе за малко думата, а след това представителят на комисията може да се изкаже, ако желае. Разбира се, ще дадем възможност да се изкажат и на представителите на ОЛАФ. Господин Милдер. Е Радвам се на това посещение, но си спомням, че след подобно посещение в Калининград решихме да поискаме от председателския съвет да внесе специален устен въпрос към комисията, евентуално и към съвета по въпроса за трафик, за нелегалният трафик на цигари. Това беше много голям проблем в Калининград. Вероятно това ще бъде проблем и при това посещение. Въпросът ми е какво, се, какво решение беше взето в председателския съвет? Дали ще бъде внесен този устен въпрос, защото имаме нужда да се съсредоточим върху конкретни въпроси. Ще обсъдя въпроса с секретарята. ска думата е госпожа Кресле. Чао, Кундин, ganz einfach deswegen, weil im ist der lange Bericht ja в доклада Естер Деланге бе упоменато, че в качеството си на членове на Европейския парламент вече не можем да бъдем придружавани от преводачи. Защо за тази делегация е предвиден толкова голям брой преводачи? Ян, is er nog niets gebeurd rond die mondelinge vraag over sigarettensmokkel, dus ik stel... По въпроса с искане за устен отговор във връзка с контрабандата на цигари. Все още нищо не е било направено по този въпрос, Ян. Нека обсъдим темата на заседанието на координаторите. Представител на комисията е господин Добо от Генерална дирекция вътрешни работи. Господата Катани и Сантос представляват Олаф. Желая ли някой от тримата господа да се изкаже? Амиштан uh, Добо from DG благодаря, господин председател. Аз съм представител на Генерална дирекция вътрешни работи. Казвам се Иштван Дабо и представлявам, както казах, Генерална дирекция вътрешни работи. Европейската комисия приветства това посещение на Комисията по бюджетен контрол в България и в частност по, по границите. Държа да подчертая, че това е една от границите, която е най-тесно засегната от а, незаконната емиграция, в частност а, предвид а, сложното положение в Сирия. Една от най-засегнатите граници е българо-турската граница. Всъщност това е границата, на, на която днес пристигат най-голям брой е, иммигранти и лица търсещи убежище, като повечето от тях идват от Сирия. В този контекст на европейска солидарност е, Frontex ръководи в е, съвместната операция Посейдон земя. Както знаете, заедно с Гърция, България е другата страна, в която се провежда тази операция. Държа да подчертая, че не се съсредоточаваме върху незаконният трафик на цигари или други стоки, а наистина върху проблемите свързани с незаконната иммиграция по тази граница. Но съм убеден, че по време на посещението си ще научите повече и за този аспект на управлението на границите в България. Благодаря ви. Благодаря. Това наистина беше едно интересно уточнение. Някой от Олаф иска ли да вземе думата? Ja, u hebt het woord. Имате думата. Добър ден, аз съм на Салватори Катания, ръководител на отдел в отдела за борба с а, а, трафика на тютюневи изделия и фалшифицирани продукти. Ще кажа няколко думи няма особено големи проблеми с трафика от, на, на цигари в, по сухоземната граница между Турция и България. По-сериозни са проблемите с поморската граница, в частност произтичащи от Фамагуста, тъй като голяма брой от цигарите всъщност се товарят в Фамагуста. Водим а, много интензивни преговори с е, турските разнователни служби за идентифициране на тези плавателни съдове. През първите 6 месеца на 2013 година над 1 милиард цигари са навлезли незаконно на пристанищ, от пристанището в Амагуста, след което оттам те отплават по най-различни е, посоки. следствие на информация поставена от Олов на турските власти. В крайна сметка бяха спрени два правотни съда, идващи от Фамагуста и тяхните практики бяха иззети. Защо? Защото имаше случай на нелегално пренасене на стоки от един правотен съд към друг. В крайна сметка се оказване на натиск върху граничните власти на Турция, в крайна сметка имаше само един кораб, който тръгна с незаконна пратка от Фамагуста и имаш, там имаше около 10 милиона пакета цигари. Турските власти вече си дават а, сметка за проблема и се опитват да го разрешат. Точно съхопътната граница това не е, пак казвам, не е съществен проблем. По-проблема на пристанище Бургас, където има прехвърляне на цигари. Имаше сериозни, сериозен проблем с а, натоварването на голям брой цигари на, на пристанище Порт Саид в Египет, които трябваше пристигнат Бургас, но така и не пристигнаха. Също така бих искал да отбележа, че България заема 12-то място в класификацията по иземване на цигари. Също така Имаме отлично сътрудничество с властите в България и с радост мога да кажа, че те много често ни предоставят много подробни доклади относно организираните престъпни мрежи, които действат в България и в други страни. По този начин те ни дават възможност да започнем разследвания по криминалните мрежи, работещи в България и в трети страни, като Албания, например. Всичко това, пак казвам, е много положително. Също така имаме отлично сътрудничество и с турските власти. Споменах случая с Фамагуста. В случая имахме отлично сътрудничество с турските власти и благодарение на това сътрудничество на практика вече от Фамагуста не отплават кораби натоварени с цигари. И накрая няколко думи за разузнавател за дейността ни по, по събиране на данни. Държа да отбележа спирането на плотницът Ад... Адам, който по наши сведения бях редовно се използваше за това на незаконни цигари от легища в Амагуста. Той изчезна за един месец и в крайна сметка беше спрян от службите на италянските крайбрежни кръбъчни служби близо до Сицилия, натоварен с 17 000 кг хашиш. По този начин беше доказана връзката между трафика на цигари и трафика на дрога. Както виждате, едни и същи престъпни мрежи се занимават и с двата вида трафик. С това приключвам изказването си и със следващо отговоря на въпросите ви. Благодаря ви. Eh, Благодаря, господин Катаня. Е, това, което ни казахте, е много интересно. В бележката, която сте ни предоставили, данните са още по-интересни. Участниците в това заседание, пък и делегатите, членовете на делегацията ще се запознаят с вашите бележки и това ще бъде много полезно. Преди всичко, господин Оди. Благодаря, господин председател. Е, знам колко важно е парламентаристите да могат да проверят е, доколко добре функционира контрола на нашите граници. Тъй като е, ни се струва, че там това е един слаб пункт в границата на Европейския съюз. И особено митниците. Това е съгласно договора, митническата дейност е наша изключителна изключителен прерогатив, е, но всъщност е, националните органи контролират е, целият процес, правят фактури и така нататък. Затова много е важно да може да установим доколко добре функционират митническите власти. Във връзка с международната търговия имаме доклад, съгласно който съществуваме, имаме недостатъчно добра митническа система и затова призовавам Европейската комисия да се опита да европеизира митническата дейност, тя да не бъде в правомощията на страните членки, а да бъде една, един европейски проект. Знам, че комисията никога не е проучвала този въпрос, което е достойно за съжаление. Ще видим какво ще установите вие на място и ако сте съгласни, трябва тази дейност да бъде изключително правомощие на Европейския съюз и разбира се, нейната ефективност ще зависи а, от препоръките, които ще бъдат направени. Госпожа Гресле, след казаното от господин Катани, малко се съмнявам дали всъщност ще посетим правилното място. Помня посещението ни в Калининград. Стояхме на полската граница и се чудехме какво всъщност правим там. За това нека попитам още веднъж каква е ролята на зелената граница по отношение на контрабандата на цигари. И въпрос към господин Катани е въпросният 1 милиард къса цигари иззети през последните няколко месеца. За какви цигари става дума всъщност? Можете ли да уточните дали става дума за фалшифицирани цигари, например? Заявихте също така, че България е на 12-то място по отношение на обема на контрабандата. Каква е ролята на морските и на зелените граници във връзка с контрабандата? Можете ли да уточните? Фрау е, Гресле, е Гайер? Господин Гайер. Благодаря. Въпросът ми е свързан с въпроса на Инге. Когато взехме решението за това посещение, се ръководехме от констатациите в годишния доклад на Европол. Най-вече във връзка с основните маршрути на контрабанда в Европейския съюз. Сред тези маршрути много ясно бе посочен Калининград, бяха посочени и трите държави, които предстои да посетим. А, господин Катани заяви, че положението не е толкова тежко, колкото всъщност смята Европол. Въпросът ми е, Цифровите ви данни се отнасят само до контрабандата на цигари ли или до контрабандата като цяло? До контрабандата, засягаща финансовите интереси на Европейския съюз. Или пък данните, с които разполагате, се отнасят до броя на лицата, незаконно преминаващи границата или само до броя на правонарушенията, които се извършват като цяло на границата. Иван Врал Грисле, да vragen van eh, meneer Гайер. Господин Катани, два въпроса от госпожа Гресле и един от господин Гайер. Моля да отговорите на въпросите. Благодаря, господин председател. Наистина България е транзитна страна. А поради положението си, разбира се, там контрабандна на цигари е особено активна. Колкото до марките цигари, които се контрабандират в момента, нямам тези данни, но мога да ви кажа кои са цигари, видовете цигари, които най-често се контрабандират през България. През България. Не можем да раз... знаем със сигурност за къде те са предназначени тези цигари, но обикновено от юг върват на север Разбира се, крайното предназначение може да бъде било за Италия, било за Великобритания, било за другаде. Колкото за главните пътища, за контрабандата на цигари, трябва да се има предвид, че големи количества цигари се превозват по море. В един кораб от, значи, се превозват до 220 милиона цигари, примерно, в мастербоксове. Поради благодарение на сътрудничеството на Олаф в Гърция бяха заловени 27 контейнери с цигари. Също така има и цигари, които се транспортират, транспортират с кораби, които плуват под флага на Панама, Белис и на други данъчни обежища. Там много пъти цигарите се транспортират не в контейнери. А, наред с това, а, трябва да се обърнем внимание на това как се разтоварват цигарите. А, много пъти ролон ролов се използва а, и по този начин могат 20 милиона да бъдат разтоварени в малки пристанища в Испания или в Италия. Отваря се борда а, и се разтоварват камионите, които са там. В Беселора преди няколко години заловихме 8 камиона натоварени с цигари, в, а, е, а, е, е, именно които се разтоварваха по този начин, рол-он, рол-оф. cigarettes uh, by vessel in container by Jebel Ali in United Arab Emirates. В uh, Обединените арабски емирства, например, контрабандистите знаят точно кои са компетентните uh, служби, как могат да добият uh, разузнавателни данни за тях информация или пък да се осигурят както сътрудничество. Също така за Либия увеличиха се, увеличи се контрабандата на тигари, стотици, стотици контейнери а, се транспортират законно в кавички за Либия. Не знаем какво става с тях, когато те пристигнат и биват разтварени в Либия. Друга а, дестинация са е Тунис. Наскоро заловихме пет контейнера от Портсайд в Египет. Обаче в Тунис тези пет контейнера въобще никога не са пристигнали. Може би това е било. Те са били претоварени за някъде другаде. Сега сътрудничим с тези страни и разчитаме на охранителната бреговата стражева служба от Батуми в Грузия също така тръгнаха цигари през Черно море, защото два, не, две наши членки, България и Румъния, имат брак на Черно море. Там също е деликатна границата. Давам ви набързо някои данни. Заловихме а, а, катери, а, от, които бяха тръгнали от Монтенегро, до около 2000-та година Монтенегро, е, е, Черна гора играеше е, много голяма роля в контрабандата на цигари. Но те се справиха с тази контрабанда, но сега като виждаме тези, тези бързоходни катери, които тръгват от Черна гора, се надяваме, че няма отново там да се разгори контрабандата. А сега отговора на третия въпрос. Дали се контрабандират големи количества цигари от африкански страни, например от Мавритания. Имаме информация от Лас Палмас в Испания, че са потеглили 20 контейнера с цигари за Мавритания. В Мавритания, разбира се, те не са били за местния пазар, това са скъпи видове цигари. Вероятно ще бъдат превозени през Сахара за северноафриканските страни и след това ще бъдат контрабандирани в Европейския съюз. Там политическото положение се променя много бързо. В миналото Сирия също беше транзитна страна за контрабандата на цигари. Сега тя е затворена тази контрабанда, защото откак през 2011 година, на 27 май 2011 година, тя наложи съответните мерки, вече Сирия не е транзитна страна, това се дължи на положението там. И сега, в отговор на вашия трети въпрос, как, някои статистически данни събираме статистика от страните членки, с всички данни от страните членки, които ни осведомяват за това, за контрабандните цигари, които са заловили през последните три месеца. Става дума само за тютюневи произведения. Цигари, както, както фалшифицирани цигари, така и оригинални. 83 милиона цигари са заловени. А всяка година, разбира се, ние предоставяме тези данни и на страните членки, защото значение имат не само количествата, но и марките цигари, които се контрабандират. Както казах по-рано, ако има значение дали става дума за страна, която е транзитна или е дестинация за контрабандата. Благодаря. Госпожо Гресле, имате ли нещо да добавите или да попитате? Или сте задоволено от отговора? Злото дебне винаги и навсякъде. Предстои да поставим акцента върху България. Във връзка с това би било важно да си отговорим на въпроса каква е ролята на България. Заявихте, че тя е на 12-то място в световната класация за размера на контрабандата. Това е една много предна позиция. И за това следва да си отговорим на въпроса какви цигари са обект на контрабанда на територията на България. Би било добре по-бързо да ни отговорите на този въпрос. Спряхте се и върху Сирия. Олаф започна разследване срещу TTI в Сирия. Би било добре да знаем до къде сте стигнали в това разследване. Колко разследвания е започнал Олаф по случай с контрабанда на цигари? Die laatste vraag over Syrië is natuurlijk interessant, omdat ik ook een eh, schriftelijk... Разбира се, че въпросът за Сирия е особено интересен, защото в момента се подготвя писмен въпрос във връзка с Сирия. Вече 6 месеца са минали, отговор като че ли няма. Може ли да хвърлите някаква светлина и върху този въпрос? В момента продължава разследването по отношение на Сирия по време на посещението на Олаф през 2011 година. Установихме а, нарушение на а, ограничителните мерки по отношение на Сирия. При посещението в Кипър от страна на Олаф, с тясното сътрудничество на митническите власти в Кипър, установихме, че са заминали оттам няколко контейнера, веднага след въвеждането на ограничителните мерки срещу Сирия. Така че митническите власти в Кипър много добре познаваха положението, знаеха за какво става дума. И също време трябва да кажа, че Олаф няма правомощия да не, няма правомощие да разследва нарушение на режима за, за Сирия. Уведомяваме съответните служби на комисията а, и в този случай постоянният представител на Кипър. А, иначе разследването продължава, по него не мога нещо да кажа допълнително. Как по отношение на какви марки цигари се контрабандират през, цига, през България, казах, че ще ги предоставят данни в най-скоро време. Защото страните членки ни предоставят тези данни. Но трябва да ви осведоме също така, че не всички страни ни дават тези данни, какви точно цигари са обект на контрабандата. Някои страни само ни дават количествени данни, без да казват какви цигари се контрабандират. Значи за тези данни разчитаме на страните членки. Добре. Ако няма... Има ли други въпроси? Господин Гайер, искате ли да приключиме с вас? Нямате какво да кажете повече. Предполагам, че господин Катаня ще ни изпрати бележките, по които а, говори, а, за да може онези, които участват в а, делегацията, да бъдат а, подготвени. В такъв случай приключваме с дневния ред за днес след обед. Утре започваме заседанието в 9 сутринта, а сега предстои заседание на координаторите при закрити врата. Ще направим а, пауза от 10 минути и в 5 без 10 започваме заседанието на координаторите. Благодаря.